обърна внимание на това, че го с колегата и приятел господин Фюле ще ме замести в последната част от дебата. Е Уважаеми колеги, по дневен ред. Предстои да обсъдим доклада на госпожа Ана Гомеш, преговори по рамковото споразумение между ЕСА и Либия. За 4 минути думата има докладващата госпожа Гомеш. A Líbia tem uma posição estratégica no que respeita à gestão. Либия е от, страт... е от стратегическо географско значение във връзка с миграционните потоци към Европи с важните си енергийни ресурси някои държави членки имат отношения с Либия, с което пренебрегват основни ценности, които трябва да спазва Европейския съюз. Затова смятаме, че трябва да има рамково споразумение между Европейския съюз и Либия, за да може да се насърчава един наистина съдържателен политически диалог. Не можем да толерираме Факта, че в Либия има диктатура, че там се потъпкват човешки права, че се извършват терористични нападения, има вмешателство в вътрешните работи на други страни, макар че в последно време има някои положителни сигнали. Все пак рамково споразумение е необходимо. Условието, без което не може, е Либия да допълни допусне възобновяване на дейността на Върховния комисариат за бежанците. Без Върховния комисариат не може да има рамково споразумение. Либия трябва да бъде убедена да ратифицира конвенцията за бежанците. Това е алфата и омегата на политиката по отношение на бежанците. Също и конвенцията за реадмисия между Европейския съюз и Либия трябва да отчете нуждите на лицата, които се нуждаят от международна закрила. И е, трябва да се възприеме като принцип не връщането на тези лица. Знаете какви са проблемите на еритрейците, които, бях, които бяха масово експулсирани миналото лято от Либия. Такива случаи не могат да се търпят повече. Трябва да се намерят юридически и социални режими решения за да се подобри положението на социалните мигранти. Те не могат да бъдат в положението на роби. Европейският съюз трябва да разработи и програми и да инвестира в тях за борбата с разрастващата се търговия с жени и деца. организациите, които се занимават с въпроси на, ими, на мигрантите, също трябва да бъдат привлечени към участие в тази политика. макар че лагерите за бежанци напоследък не са така претъпкани. Въпреки това проблем има. Освен това Либия трябва да бъде убедена да премахне е, смъртното наказание и да няма повече такива случаи, в които се осъждат и екзекутират чужденци без някой да узнае тяхната самоличност. Трябва да насърчим реформи в социалните структури в Либия, в информационната политика. Трябва да насърчим независими медии и сдружения на предприемачите, на работодателите и на работници. Европейският съюз трябва да продължи своите действия по отношение на подкрепата за здравеопазването на Лидбия, както инициативата за ХИВ спин в Бенгази. Знаем, че преговорите между комисията и Либия са много напреднали, въпреки проблемите в областта на сътрудничеството в търговията и енергетиката добре е колкото може по-скоро да бъде изпратена делегация в Триполи, която да улесни преговорите и да се погрижи за наблюдение на ситуацията в Либия. Господин комисар, молим в нашите препоръки да ни се дава по-подробна информация за приемите за сътрудничество с Либия. Искам да отбележа, че напоследък е, едва парламентът има възможност да се запознае с мандата за преговори на комисията за Либия. Не е приемливо парламентът да бъде изолиран така. Освен това искам да благодаря на докладчиците в Сянка за широкия консенсус по тази всъщност много спорна тема. От имата на комисията комисаря Филе. Uh, Господин председател, почитаеми uh, дами и господа, uh, благодаря, че ми дадохте възможност да говоря тук за преговорите между Европейския съюз и Либия по отношение на рамковото споразумение. Комисията и Европейският парламент работят опорито по въпроса на отношенията с Либия. Има положителни стъпки в нашите отношения. И в тази светлина искам да поздравя вашата делегация за връзки с Магреб – за споразумението, постигнато по време на посещението в Триполи, което предвижда редовни консултации с либийската страна. А ние сме решени а, нашето тясно сътрудничество с Либия да продължи. Искам да информирам редовно Европейският парламент за всичко, което става а, в преговорите за рамковото споразумение ще съм готов да ви осведомявам след всяка среща за преговори, да ви дам информация до къде сме стигнали. Приключихме последният кръг от преговорите в средата на ноември. Следващият рунд е насрочен за 24-26 януари в Брюксел. От започването на преговорите преди повече от преди около две години сме постигнали значителен напредък – постигне споразумение по 6 от 10 пункта на споразумението. Постигнали сме предварително споразумение по политическия диалог, който предвижда зачита на човешките права, борба срещу разпространението на оръжията за масово унищожение, борба срещу тероризма. Трябва да ви кажа, че Либия прие да води редовен диалог по въпросите на човешките права и свободи, нещо, което за нас беше ключова цел. Трябва да кажа, че ние сме много доволни от резултатите, получени а, под тази част от преговорите. Има все още обаче нерешени въпроси. Главно въпросите на енергетиката и търговията. Енергията е в основата на либийската економика, 70% от либийския БВП. А, и оттам идва и предбедливостта и вниманието, което отделя Либия на този въпрос. До сега Либия няма голям опит в договарянето на сложни търговски споразумения. Затова и работата тук върви по-бавно. Двете страни ще срещат редовно, за да може да постигнем споразумение и по тези въпроси. Но разбира се, има и трудни политически въпроси. Един от тях е а, а, въпроса на а, римския а, статут. Лидия, Либия отказва а, изричното позоваване на този статут. А, особено а, настояваме за борбата срещу а, безнаказаността. Съществуват трудности и по въпросите с миграция защото Либия отказва да приеме обратно граждани на трети страни. Взимам предвид препоръката направена тук по отношение на този аспект на преговорите и ще го обсъдя с страните членки. По въпросите за миграцията искам също така да уверя парламента, че ние ще настояваме Либия да зачита международните си ангажименти по принципа особено принципа на невръщането. Това е особено важно. Също така, много важно е Либия колкото може по-скоро да се присъедини към Женевската конвенция от 1951 година и протокол от 1967 за положението на беженците. Трябва да се отбележи обаче, че Либия посочи, че няма намерение да се присъединява към тези документи. Искам също така да подчертая, че много внимателно следим преговорите между Либия и а, върховният представител на ОНЕ за бежанците. А, трябва да може а, службата на ООН, на Върховния представител за бежанците, да е в състояние да изпълнява своите задачи в цяло, тяхната цялост в Либия. През октомври стигнахме до споразумение за въпросите на миграцията и включително въпросите за международната защита, подобряване на условията за иммигрантите в Русия, управляване на миграционния проект, процес, процес и граничен контрол. Това е положително, тъй като има, ние трябва да работим заедно с Либия, за да можем да решим проблемите, свързани с иммиграцията. И накрая, почитаеми дами и господа депутати, господин председател, да кажа нещо и за насоките на преговорите, което, за което ви парламента винаги е искал да има достъп. Както вие знаете, директивите за преговори са поверителен документ на съвета. Именно за това съвета трябва да проучи вашето искане в хоризонтален порядък. Радвам се да заявя, че този дебат е приключил вече и както може би знаете, съвета разреши достъп а, до а, преговорните директиви за рамковото споразумение а, в съответствие с съответните процедури и изискванията за сигурност от страна на съвета съветът е уведомил в този смисъл председателя на комисията АФЕТ. Благодаря. Сега започват изказванията от името на политическите групи. Господин Касолидис, две минути. Благодаря, господин председател. Съвета от юни 2009 година препоръча като приоритет сключването на споразумение с Либия и Турция, тъй като тези две страни са източник на незаконна емиграция към Европейския съюз. През Либия мигрантите навлизат в Малта поради нейното географско положение, въпреки че много се говори, малко се прави, за да се подобри положението. Броя на незаконните мигранти в Малта се намали само след като Италия сключи споразумение с Либия, двустранно споразумение и Либия пое е, ангажимента да наблюдава своите граници. Имаме нужда от ново споразумение в рамките на цялостното споразумение за сътрудничество. Това няма да е лесно. Подкрепяме обаче комисията. Поздравяваме сключването на споразумение за сътрудничество между комисията и Либия от миналия октомври. Това ще даде възможност Либия да подобри управлението на границите си, отношението към беженците, управлението на миграционните потоци и така нататък. Знаем какви са условията в затворите, знаем, че има смъртно наказание, знаем, че се използват мъчения. Трябва да има споразумение за реадмисия. То изключва хората, които имат право на убежище и имат нужда от политическа политическо убежище, принципа на забраната за връщане трябва да се прилага за всички. Благодаря. Господин Панцери. Благодаря, господин председател. Мисля, че работата на госпожа Гомеш представлява изключителен принос и препоръчвам на комисията да се съобрази с нея. Знаем, че Либия е много важна страна. Знаем, че трябва да се борим с организираната престъпност по отношение на иммиграционните потоци и на енергетиката Либия е не по-малко важна. Ето защо ние от страна на Европейския съюз трябва да се опитаме да накараме тази страна да спазва някакви общи с нас правила. правила. За целта трябва да поставим своите условия. Имаме една препоръка в това отношение. Миграцията е изключително важна тема. В момента Либия е транзитна страна от голямо значение и то не само в връзка с политиката на сигурност. Има още много аспекти, които трябва да отчетем. Наистина, през тази страна минават големи миграционни потоци, но и много политически бежанци. Знаем, че тази страна, за съжаление, все още не е ратифицирала Женевската конвенция. Така че ако направим някаква отстъпка в рамковото споразумение, то ще трябва да получим гаранции от тяхна страна. Както казах, Либия е страна, която е важна за нас и трябва да бъде демократизирана. Ето защо трябва да действаме така както, например, казахме, че ще действаме срещу, е, по отношение на Тунис. Има някои държави членки, които имат двустранни споразумения с Либия. Това може да бъде път към решаване на проблемите, но не на всички проблеми. Например, имаме проблем с италианските риболовни съдове, което показва, че все още двустранните споразумения не работят. имаме и проблеми с политиката на партньорство. Затова смятам, че трябва да има обща рамка и смятам, че трябва да се чуе думата и на парламента. Винаги сме казвали, че искаме да имаме малко повече думата по отношение на това рамково споразумение. Затова трябва да превключим на нова предавка и да действаме в съгласие с парламента. Госпожа Ойоланд от името на либерали. Господин председател, госпожо, господин комисар, преди всичко искам благодаря на докладчика за нейната забележителна работа в консолидиране на позициите на групите в Европейския парламент. В този доклад, във връзка с доклада, бих искала да подчертая значението на положението на иммигрантите в Либия, иммигранти, които се опитват да прекусят Средиземно море. Напълно разбирам на загрежеността на южните страни членки във връзка с поток от иммигранти и натиска, който този поток упражнява върху техните бюджети и в обществото им. Обаче, докато отчитаме интересите на тези членки, не може да изоставяме европейските ценности. Европейският съюз не бива да има по ръцете си кръв на бежанци. Нито едно примерно с Европейския съюз и страните членки и Либия не трябва да води до нехуманно третиране или екзекутирането на когото и е да било. И затова, а, значи, окоръжаващо е да чуя от вас, господин комисар, че има напредък в отношенията между Европейския съюз и Либия. Благодаря. От името на Зелените, госпожа Брантнер, две минути. Благодаря. Току-що станахме свидетели в Тунис на възстание на хората срещу един репресивен режим, който им отказваше права в продължение на години. Жалко е, че в продължение на години Европейския съюз подкрепя този режим, а същото въжи за Либия. Ако комисията и съвета не променят своята позиция, те ще продължат да подкрепят още един диктатор в района в името на стабилността и контрола на границите. В продължение на години режима на Кадафи, един от добрите приятели на Бенали, злоупотребява с положението на емигрантите там. Въпреки това обаче в момента се водят преговори за изключване на рамково споразумение, затова приканвам съвета и комисията да поставят ребром нещата и да поставят ясни изисквания преди да се сключи споразумение с Либия. Либия трябва да ратифицира съответните конвенции, трябва да гарантира правата на емигрантите, да зачита принципа за забрана за връщане. Освен това, не трябва да се изключва споразумение за реадмисия преди да се премахне риска от унизително и застрашително отношение, отношение, което застрашава живота на емигрантите в Ливия. Освен това, парламента трябва да бъде абсолютно информиран във всички етапи на процеса. Зелените силно възразяват срещу сключването на сделка с диктатор като Кадафи на гърба на мигрантите и либийските граждани. Този режим не служи на интересите на Европейския съюз в района, както станахме свидетели току-що в Тунис, само една демократична страна може да е истински стабилна и просперираща. Нека да не правим една и съща грешка два пъти. Благодаря. Господин Танок. Господин председател, в Либия редовно се нарушават човешките права, не съществува демокрацията. Полковник Кадафи никога не е имал избори, не е бил избран от както е на власт. Кадафи е Фидел Кастро на Африка. Той се опитва да се представи като добри, добрия баща на народа си но ние в Великобритания знаем, че това не е така. Либия подкрепя тероризма, тя подкрепяше взривяването на самолета на Локърби. Организира това. И а, ако нямаше такива огромни запаси от нефти и газ, Либия щеше да бъде отхвърлена от целия Запад. А, това, разбира се, дава едно оръжие на Либия. Но на чисто прагматични основания разбирам, че трябва да имаме дипломатични отношения, политически отношения с Либия в рамките на рамково споразумение, но по този начин ние укрепваме властта на Гадафи, която неизбежно ще премине към един от неговите синове по династическият начин на наследяване на властта в тези страни. Господин Хаджи Георгио. Първо искам да благодаря за работата на докладващата по тази много чувствителна тема. Трябва да се опитаме да имаме повече консенсус и сътрудничество в това отношение и то равнопоставено сътрудничество, което да отчита различията по крайбрежието на Средиземно море и държавите членки на Европейския съюз и другите крайбрежни държави. Необходим е диалог на базата на взаимно уважение и зачитане. Това, което ни е необходимо е по-силни връзки с Либия, но има някои деликатни въпроси, които трябва да бъдат отчетени подобаващо за напред. Тук искам да спомена най-вече конвенциите за бежанците, иммигрантите и реадмисия. Предвижда се като част от рамковото споразумение да се сключи споразумение за реадмисия, но ако то се сключи без същевременно да се даде начало на реформите за подобряване на положението на мигрантите, това ще бъде нарушение на човешките права и би довело до принудително връщане на бежанците, без да е гарантирана нито тяхната сигурност, нито техния екзистенц минимум. А освен това е много важно възстановяването и то трайното възстановяване на дейността на Върховния комисариат за бежанците в Либия. Също така и да се реши въпроса за смъртното наказание. От господин Провера една минута. Благодаря. Аз съм за сключването на ранково споразумение между Европейския съюз и Либия, защото то би представлявало стъпка напред в сравнение с миналото. Има важни теми като иммиграция, економическо сътрудничество, медицинско сътрудничество, борба с хивспин, програма в областта на енергетиката. А, въпросът за начина по който Либия контролира някои терористични действия е важен и то по отношение на цялото Средиземноморие. Има вече споразумение между либийското правителство и съвета по отношение на основни принципи, като например римския статут. Но остава още много работа за вършене. Важно е парламентът да подкрепи това вече договорено споразумение за римския статут, за да не подкопаем вече постигнати постигнатите резултати. Надявам се на още по-добри резултати в бъдеще. Има а, договор за приятелство между Либия и Италия, с а, чиято помощ най-сетне се сложи край на а, деликатната глава от колониалната история. Не можем винаги да избираме партньорите си. От името на независимите господин Мадлена две минути. Благодаря. даде се на Либия нов продукт за износ. Те искат, Либия иска 60 милиона от парите на европейския накоплатят, за да могат да предотвратят потока от иммигранти към Европа. В бъдеще ще искат още повече може би 5 милиарда годишно. А, може би Европейската комисия просто харесва как изглежда господин Кадафи. Но той иска милиарди, вече от години милиарди от Европейския съюз, а, за да си свърши работата. Той иска Европа да фалира, вероятно. Отхвърля демокрацията настоява в страната му да се прилага шарията. Но все пак е, е, голям брой африканци успяват да стигнат през Либия до Европа. Знаем как се отнесе към Швейцария. Ние не трябва да възнаграждаваме господин Гадафи, трябва да го накажем. Не трябва да даваме, му даваме свободен достъп до Европа, нито пък да му даваме право да пребивава в Европа. ние позволяваме на тези, всички тези беженци да идват в Европа. Много от тях, наред с другите страдания, загиват в Средиземно море. Трябва всичко това да се сложи край. Господин Свенсон за минута и половина. Благодаря. Говори се за ратифициране на международно споразумение. Жалко е, че Либия нарушава човешките права. Същото въжи и за Саудитска Арабия. Е, Либия трябва да бъде принудена от своя партньор, е, търговски партньор Европейския съюз, да зачита човешките права докато има такова отношение към бежанците, докато комисията и съвета не могат да накарат Либия да приеме века БОН на своята територия, няма да постигнем нищо. Ръководителя на Либия е майстор по отношение на невъзможността да се разчита. Какво значи рамки, рамково споразумение? Дали това означава рамки, които Кадафи няма да зачита, когато става въпрос за неговото безсрамие? Расистските преследвания на африкански работници в Либия продължават. Винаги смятаме, че Достоинството на хората е по-важно от стойността на парите. Затова трябва да окажем натиск. Хората не трябва да остават в държава, в която има мъчения и други форми на недостойно третиране. Това е в основата на е, Европейския съюз и ние трябва да го следваме. Господин комисар, господин председател, Либия е третия по величина снабдител на Европа с нефт и газ. Повече от две трети от търговския обем на Либия е предназначен за Европейския съюз. Ето така Триполи успя да се измъкне от изолацията и да извърши дипломатическа офанзива. Но тук говорим не само за търговия, говорим за ценности, от които не можем да се е, откажем по чисто прагматични съображения. Ето, Либия вече не спонсорира е, ядреното, разработване на ядреното оръжие и тероризма. Бяха освободени и българските медицински сестри, които бяха несправедливо обвинени. Трябва да признаем всичко това, но за партньорството между Европейския съюз и Либия е необходима много солидна морална база. Докладът на госпожа Гомес, която, който аз приветствам, посочва какви тежки проблеми има в областта на спазването на човешките права права. Миналата година приехме резолюция, в която Либия се приканваше да отмени смъртното наказание. Сега трябва да направим нещо повече и да поискаме от нея да спазва международните принципи на правовата държава. Що се отнася до проблема с мигриращата работна ръка и бежанците, също е, но, той също е много остър. Те биват а, връщани в страната, където са изложени на риск за сигурността си. Трябва да упражним известен натиск върху Либия за приемане на а, такова законодателство, което да дава възможност на Върховния комисариат за бежанците на ОНЕ да възобнови работата си там. сключването на договор за реадмисия с Либия би означавало, че съвета сам се отказва от допълнителните си искания към страната, в която наистина се потъпкват с крака човешките права. Италианското изключение не бива да става европейско правило. Госпожа Фано, минута и половина. Благодаря, господин председател. А не буди особено доверие това, че европейските институции се опитват да сключат рамково споразумение с Либия. Да, добре. Либия има двустранни търговски отношения с важни държави, членки на Европейския съюз, играе важна роля в Средиземноморския регион, но когато говорим за човешки права, там положението е много лошо. Да се сключи сега споразумение с тази страна означава да се настоява за спазване на човешките права. Вижте колко хора бягат от страната. Те са изложени на преследвания и гонения, включително и на религиозен принцип. Все още в тази страна има изтезания, има смъртно наказание, има толкова много хора, които страдат в либийските затвори. Наистина трябва да държим очите си отворени за това. Няма граждански, няма политически права в Либия, няма свобода на сдружаване и на волеизявление, така че трябва а, понятието договор да бъде заместено с споразумение в съображенията, а италианската делегация така или иначе ще гласува против, защото става въпрос за един много комплексен проблем и с много аспекти, които трябва да се вземат предвид. Ако искаме да не загубим доверието на хората, трябва да направим още много неща, макар и неприятни за нас. Трябва да продължим да настояваме пред либийския режим за въвеждане на промени. Разбира се, че не можем да преговаряме нито с диктатори, нито с терористи. Ние сме Европейски парламент. Госпожа три минута и половин. Благодаря на госпожа Гомес, която ни дава възможност да водим дебат по един важен въпрос. Положението в Либия е направо срамно. А, а, значи, не можем а, да говорим, че има удовлетворение от преговорите и да се поздравяваме от постигнатото, като знаеме какво става. А, защото става за един е, режим, който ноторно известен за това, че нарушава човешките права. Хората, които стигат до нашите брегове, казват, че по-скоро са готови да умрат, да се отдавят, отколкото да бъдат върнати в Либия. Не се спазва принципа за невръщане, расизъм цари в Либия по отношение на емигрантите от Африка. Масово се наоръжават правата на емигрантите. Значи въпросът е какво можем да направим, за да подобрим положението на тези хора. А, това е абсолютно неотложно. а, а, трябва а, а, да се окаже е, а, помощ на тези, които са идентифицирани от комисарята на ООН по въпроса на беженците, като имаше нужда от такова. А, смятам, че път е до връщането и приемането обратно от Либия на емигрантите, на конните емигранти е, е, е още много дълъг. Камбъл има думата. Господин председател, през 2007 година президента Саркози отрече всякаква връзка между освобождаването на пет български медицински сестри и закупуването от страна на Либия на оръжия, ракети на стоеност 430 милиона долара. Тези оръжия после се използваха за е, цели, които са срамни. Либия се съгласи да освободи медицинските сестри срещу предоставяне на оръжие. Сега баронеса Аштан предлага изведнъж да премахнем и ембаргото срещу Китай, наложено поради това, което се случи на площад Мън, Тя твърди, че това е един инструмент за развитие на сътрудничеството, е, това премахване, защото е, ембаргото пречи. Е, готов ли е Европейския съюз да жертва колективната си сигурност, стига китайците да дадат достатъчно пари, за да спасат еврото? Става въпрос за замяна на оръжие с облигации. Китайците вече са закупили гръцки, испански, португалски държавни облигации. Китайците обаче продължават да екзекутират хиляди души всяка година и не зачитат върховенството на закон. Колко далеч ще отиде Европейски съюз да спаси еврото? Благодаря. Господин Мелцер. Благодаря, господин председател. Преврата в Тунис разтърси и съседни страни, включително и Либия, които са диктатури. Такава една промяна със сигурност е и шанс за демокрация при условие, че не може да се използва от ислямистлите. Сега ще има последствия и за бежанските поточи, така че е важно да си сътрудничим по-тясно с африканските държави в областта на бежанците но искането на Кадафи за 5 милиарда евро за борба с нелегалната иммиграция е неприемливо, защото Европейския съюз вече плаща милиарди за помощ за развитие, впрочем фонд, който трябва да се преразгледа, за да престане да бъде от полза на корупционни властници. Благодаря. Господин председател, господин комисар Пюле, носим отговорност пред всички онези мъже, и жени и деца, които търсят нашата закрила, защото са в опасност. Не само защото изповядваме такива европейски ценности, на базата на една история, която много европейци биха забравили. От друга страна, поради това, че сме обвързани с международни договори, който носи отговорност, трябва да е готов да си носи и последствията. Но това обаче не означава само някои от страните да бъдат натоварени с цялата отговорност, защото техните граници случайно се явяват външни граници на Европейския съюз, или пък да се плаща на режими като този на Кадафи, да, така, да стоят далеч от нас, да държат далеч от нас бребето на бежанците. Кадафи и неговият режим не, нямат намерение да спасяват животи. Не, те просто калкулират и си правят сметката така че Европейският съюз не може да се спазарява с режими, които потъпкват човешките права. Лично бях в Либия, имах възможност да разговарям с висшестоящи служители. На те, тях въобще не ги интересуват човешките права, те просто се интересуват от оръжие и подводници и така нататък. Сега говорим за а, сключване на споразумения за реадмисия, но не можем да предадем собствените си ценности в името на това. Освен това, не само няколко депутати трябва да имат достъп до мандата на комисията, всички депутати, защото това не може да бъде тайна военна дипломация. Още повече, че става дума за един престъпен режим, като този на Кадафи. При, при Канвам ви, както ви приканва и Ана Гомеш, да се спазят всички условия, за да се сключи споразумение с Кадафи. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказване. Господин Босотил, една минута. Grazzi, Sur Благодаря, господин председател. Онези, които са против споразумението с Либия, не трябва да забравят, че те са наши съседи. Не можем да пренебрегваме съседите. Трябва да намерим някакъв начин да живеем с тях, дори и да не ги харесваме. Много е лесно за колегите, които са от страни, които не са съседни на Либия, да говорят против това споразумение, но много по-трудно за нас, които живеят в Средиземноморието и са съседи на Либия и трябва да намерят начин да сътрудничат с тази страна. Това споразумение има глава за миграцията, има включено споразумение за реадмисия, в същото време се говори за зачитане на правата на онези, които търсят убежище. Благодаря. Господин Миянман за една минута. Миянман, Лепто. Президенте, este debate sobre Libia tiene lugar cuando están ocurriendo cambios ние е, обсъждаме този въпрос, когато в съседните страни се случват важни промени, например в Тунис. Ние трябва да е, подпомогнем е, пътят на реформите на Южният Средиземноморски бряг. Съгласен съм с онези, които подчертаха, че Европейският съюз не може просто да продължи с запазване на статуквото. Говорим за рамково споразумение с Либия днес, но трябва да направим нещо повече за управлението на потоците от емигранти. Трябва да помислим също, когато става дума за връщане на емигранти, било в Либия, било в трети страни. Отношение към това имат споразуменията за реадмисия. Либия е една от най-важните транзитни страни за иммиграция към Европа. И трябва да внимаваме да не изпратим а, така отрицателни послания към а, Тунис и Марокко в това отношение, към Алжир и Марокко в това отношение. И накрая, господин председател, трябва да се спазва принципът на невръщане, както беше вече подчертано от мнозина. Господин Яколино, последен. Благодаря, господин председател. Страните от Магреба в момента преживяват труден период. Знаем каква е кървавата ситуация в Тунис. Така че би било неправилно да не реагираме в този важен, важен исторически е, момент, опитвайки се да постигнем по-добри отношения с Либия, защото Либия играе важна роля, особено по отношение на контрола на миграционните потоци. Заедно с колегата Гомес и аз бях в Либия. Извън всяко съмнение е, че рамково споразумение би било крачка напред в борбата срещу тероризма, укрепването на основните права, енергетиката. Ако се затворим спрямо тази страна, спрямо Магреб, би било голяма грешка имаме като модел, модел споразумението за приятелството с, за приятелство с Италия. Благодаря. Сега от името на комисията, господин Фюр. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на членовете на парламента за техните коментари. Нека да кажа на докладчика госпожа Гомеш, че ще предам Ще и дам повече подробности относно националните индикативни планове за 2012-2013 година и тези 60 милиона евро, които ще се предоставят. Осъзнавам, че някои теми са проблемни в отношенията с Ливия. Въпреки това, Европейския съюз избра да изгражда отношения с Либия, включително по теми, които са много деликатни, като зачитането на човешките права и свободи, е, правата на емигрантите. Заедно с Сесилия Малмстрем аз посетих миналата година един център за задържане в Либийската пустиня, така че не храня никакви иллюзии относно предизвикателствата, пред които сме изправени. Имах възможност да видя какви са альтернативите на нашето ангажиране с Либия в областта на миграцията. И нека да добавя още една лична бележка. В тези преговори не става въпрос за даване на Либия. Ние защитаваме нашите собствени интереси. Господин председател, Либия показа желание да задълбочи своите отношения с Европейския съюз и смятаме, че това е положително и смятаме, че Европейския съюз трябва да продължи тази политика на ангажиране с Либия. Аз съм готов да поема обещанието това да става в пълна прозрачност и чрез отчитане на възгледите на Европейския парламент. Благодаря. Finally. И накрая, в момента, когато поемам председателство на това заседание, трябва да помоля докладчика госпожа Гомес да, да направи заключително заключение на този дебат. Благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. Много ясно пролича дилемата, пред която сме изправени. Но искам да кажа впечатленията, които получих от посещението в Либия, както каза и колегата Панзери, стигнах до заключение, че трябва да продължим да работим с Либия като е, разбирам напълно трудностите, е, свързани с нашия събеседник, но трябва да продължим да разговаряме. Защото имаме преди всичко хуманитарно задължение към хората, които страдат в Либия, особено иммигрантите, а които прекосяват Либия. Аз смятам, че много от трудностите проистичат от това, че либийският режим а, винаги е бил изолиран. Въпреки трудностите, въпреки това, че нямаме иллюзии, че скоро ще постигнем споразумение, че условията, които поставяме, ще бъдат изпълнени, трябва да продължим а, а, работата и по-нататък. Делегацията на Европейския съюз в Триполи а, може да свърши много полезна работа, защото Виждаме какво става в Тунис. То не може да няма въздействие в Либия. Макар, че разбира се, в Либия положението е много различно, поради това, че самата до толкова много зависи от петрола. Но има различни възможности, възможни подходи. Решени сме да продължим а, преговорите с Либия. Ще следим много внимателно тези преговори. Ще можем да даваме препоръки винаги, когато това е необходимо. И е, виждам, че се постига до широк консенсус, постигнат с, с помощта на докладчиците в Сянка. Трябва да изпратим много ясно послание на съвета, на комисията, но и на нашите либийски събеседници че има някои въпроси, които са за нас от първостепенна важност и които, по които трябва да се постигне подобряване на положението. Това е и свържи и за двустранните отношения, и по ключовия въпрос за защита на правата на човека. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомеш. Благодаря на всички оратори, които се изказаха. Дебатът по този въпрос е приключен. Утре в 12 часа ще е